J'ouvre notre... Откривам заседанието. Това е извънредно заседание на Комисията по бюджети. Искам да поздравя с добре дошла и да благодаря на госпожа Георгиева за нейното присъствие. Тя идва веднага след заседанието на Европейската комисия и иска незабавно да информира Комисията по бюджети за това, какъв ще бъде коригираща бюджет номер 7 за 2015 година, за да се отговори на мигрантската криза, да се окаже подкрепа на беженците и на държавите, които ги приемат. И ще бъде предложено да се ползва инструмента за гъвкавост за ангажаментите, за да бъдат те над посочените горни граници. Но искаме да разберем дали и плащанията са над тези установени тавани. Вчера сутринта беше взето решение от координаторите, ние смятаме да организираме три публични изслушвания в Комисията по бюджети по време на първото три месече на 2016 година за оценка средносрочна на многогодишната финансова рамка. Ще е първото изслушване. Датата ще се определи през февруари. Второ изслушване за новите финансови инструменти както и за ролята на националните насърчителни банки в полза на малките и средни предприятия. Това изслушване може да се проведе през месец март. Също се предвижда изслушване за бюджетните измерения за приемане на беженци и мигранти. Това ще бъде изслушване съвместно с други заинтересовани парламентарни комисии, в частност комисията Либе за да се разгледа вътрешните и външни измерения на тази проблематика. Надяваме се да можем да проведем това изслушване през месец май. Координаторите, освен това, се договориха да одобрят четири мисии. Първата от тях в Турция за месец февруари, по време на тюрклазената седмица. Втората мисия през май през, в Йордания И третата мисия ще бъдем в Берлин и Париж, за да се запознаем с бюджетното състояние и препоръките. Тази мисия може да се проведе между март и април. И четвъртата мисия е за Гърция през месец юли, за да видим на място доколко ефикасни са поетите ангажименти от местните власти по отношение на бюджета и структурните реформи. Това са информациите, които исках да ви предоставя. Те ще по... бъдат изпратени по имейл. Вие сте получили в основни линии как ще се мобилизира инструмента за гъвкавост Но сега ние ще слушаме госпожа Георгиева, госпожо заместник председател на комисията. Отново искам да ви благодаря изключително много за това, че в реално време идвате, за да информирате комисията по бюджети за взетите решения. Имате думата. Благодаря, господин председател, за тази възможност, че съм тук сред вас. Уважаеми депутати от Комисията по бюджети. Действително, ние току-що приехме предложението на Европейската комисия за проекта коригиращ бюджет номер 7 за 2015 година. Това е част от общия ни отговор към беженската криза и предвижда значително увеличение на финансирането общо сме отвоили средствата, които са предвидени за кризата. От 4,5 милиарда, които имахме с началото на годината, на 9,2 милиарда в момента. Тоест, ние не само увеличаваме значително финансовите ресурси, които предоставяме, но се надяваме, че с подкрепата на парламента и на съвета ще го направим в рекордно къси срокове. Ние всички разбираме защо това е толкова важно. То е важно за хората в Европа да разберат, че ние сме в състояние да мобилизираме средства, бързо да действаме, за да можем да отговорим на техните очаквания. И така, позволете ми сега да се спра по-подробно на това, което предлагаме. Както вече споменах, ние започнахме 2015 година с 4,5 милиарда година. За 2015 и 2016 година бяха тези средства. Предложихме в последствие мерки близо 1,2 милиарда, преобладаващо за финансирането на преместването на 160 хиляди беженци за да имаме колективен отговор в Европа и допълнително 1,7 милиарда за 2015-2016. Това беше обявено през месец септември, 23 септември по-точно. Около 1 милиард от тези средства ще бъдат предоставени за външни действия, за да се помогне на хората да останат там, където са в страните, които са съседни на Сирия, както и за оказване на хуманитарна помощ вътре в Сибири. 700 милиона евро са вътрешни мерки в Съюза, за да се покрият действия, които се предприемат от държавите членки за съсилване на контрола по границите. Общо става дума за 7,5 милиарда. Към това ние прибавяме 1,8 милиарда за доверителния фонд за Африка, повечето от който се финансира от фонда на Европейския съюз за развитие. Искам също да припомня, че на срещата на върха държавните и правителствени глави миналата седмица поеха ангажимент да мобилизират допълнително 1 милион евро, за да се помогне на Върховния комисариат за беженците и Световната продоволствена програма, както и други важни агенции, работещи в тази област, както ICRC и други, поне с още 1 милиард евро. И така, позволете ми сега да се спре на двете решения, които приехме в Европейската комисия. Първото е проект Коригираш бюджет номер 7 за 2015 година. Това е изключително важна част от набора бързи мерки в отговор на безпредседентната криза. Второто решение е искане за мобилизиране на резерва за спешни нужди, за да можем и само да се възползваме от него за цялата сума, която остава в него за тази година. Общо тези две предложения позволяват да се мобилизират 101 милиар... милиона евро още през настоящата 2015 година. Искам да подчертая важността на това, че още през тази година ние можем да предприемем важна финансова стъпка за разрешаване на кризата. Проекто Коригира с бюджет номер 7 за 2015 се отнася до 401 милиона кредити за ангажименти, както по функция 3, така и по функция 4, за да можем да осигурим спешна помощ на най-засегнатите държави членки, да се подобри капацитета на работещите на предна линия агенции и да се предостави хуманитарна помощ на трети страни. Тези 401 милиона ще отидат за фонда АМИФ, както и фонда за вътрешна сигурност. 100 милиона евро спешна помощ ще отиде за най-засегнатите държави членки и това ще позволи да се подкрепят екипите, работещи за преместването, както и за покриване на нуждите на така наречените горещи точки и да се подкрепят от тези места, където пристигат освен това 120 допълнителни служители се предвиждат за Frontex 60 и АСО 30, Европол Пол също 30 служители. 300 милиона евро за подсилване на Европейския инструмент за съседство, за да може да се реагира на кризата в Сирия чрез така наречения фонд на надеждата, който е доверителен фонд. Искам да кажа защо това е толкова важно. Голяма част от беженците, които идват в Европа, са потигнати от това, че са загубили надежда, смятат, че света е забравил за тях, че войната никога няма да свърши, че никога няма да могат да се върнат у дома, че условията ще продължат да се влушават, така че считам, че това, което правихме е много важно. Другите елементи, които са включват в пакета, са 200 милиона за ЕПА, АЙПА и ЕНИ, за да се подкрепи доверителния фонд за Сирия към тези 300 милиона, извинете, е, Европейски инструмент за съветство. И така повече от 500 милиона ще бъде сумата, която ще се достигне в доверителния фонд за Силия, още 200 милиона за хуманитарна помощ в пряк отговор за помогне на хората, които бягат от конфликта в региона, чрез а, а, комисарията на ОНЕ за беженците и други агенции в продоволствената програма и прочие. 10 милиона ще дойдат от хуманитарния резерв, 15 от искане за трансфер, тази комисия през, е, на 3 септември го одобри и едно искане допълнително за трансфер от 175 милиона от е, резерва за спешни нужди, това, което получихте днес. Ние се нуждаем от плащания, които да са 4% от поетите ангажименти, които са поискани при новия трансфер за хуманитарна помощ. С други думи, ние се нуждаем от плащания от 70 милиона евро. Комисията ще покрие част от тази сума чрез преразпределение. Това се предлага в ДАП 7. 13 милиона от резерва за спешни нужди. Останалите нужди ще се покрият през 2016. Тези два елемента на пакета, които ви представям сега, които бяха одобрени от комисията, към тях има също и това, което изпратихме днес, така наречения глобален трансфер, плащания за приключване на програми в защитата на външните граници, както и за продоволствена сигурност, т.е. 3 и 4. Освен това, сме предвидели също покриване на недостига в еразъм, което беше констатирано в писмото за изпълнение, което представихме. Искам да апелирам за вашата подкрепа. Ние се нуждаем от бързо одобряване на този пакет от проекто Коригираш бюджет номер 7 резерва за спешни нужди, глобалния трансфер, за да могат да започнат да се правят плащанията максимално скоро. Това се отнася и за допълнителното финансиране на Световната продоволствена програма и други организации. Предвид на недостига на храни и ужасяващите условия в доста беженски лагери в Ливан и Йордания, от изключителна важност е да се отправи сигнал, че помощта на Европа е на път и ще пристигне в скоро време. Виждам представители на съвета. Ние се обръщаме със същия апел към съвета тези предложени мерки да бъдат бързо одобрени. За съжаление, с стъпките, които предприемаме, няма да сложим край на кризата. Ето защо е необходимо да помислим за бюджет 2016, за да бъде важен елемент на нашия отговор. Ние ще изготвим в средата на октомври коригиращо писмо, за да се отговори на решенията, свързани с бежанците. През тази годишната бюджетна процедура е много важно парламентът, съветът и Европейската комисия да покажат, че европейските институции могат да работят заедно и да изпълнят своите ангажименти по време на помирителната процедура. Вярвам, господин председател и уважаеми депутати и членове на Комисията по бюджети, че това представене иллюстрира колко насериозно ние гледаме на кризата в Европейската комисия. Искам да благодаря на колегите от Генерална дирекция бюджет, както и на цялата Европейска комисия за това, че работиха денонощно и направиха невъзможното за да намерим ресурсите, които представяме за ваше одобрение. Няма съмнение, че това е най-големия приоритет пред нас към днешна дата и нямам съмнение, нямам никакво съмнение, че ние ще откликнем на това предизвикателство. Благодаря, госпожо заместник председател, за това изложение. Комисията по бюджета заседава понеделник и вторник, за да разгледа измененията и компромисите, които главният докладчик представи с помощта на различните групи. Беше организирана беше организиран един забележителен форум, както помните, за бюджета – и резултатите. И няколко участници говориха за необходимостта от гъвкавост в многогодишната рамка. 2005 година е година наситена с събития и която ни принуждава да разтърсим многогодишната финансова рамка и да се отървем от всичко това, което пречи на гъвкавото отношение. Очакваме коригиращото писмо и помощта за бежанците, за страните, които ги приемат и да отговорим максимално бързо на тази криза, която за съжаление има опасност да продължи и след 2015-2016 година. Притесняваме се, защото виждаме какви са таваните е, и виждаме какви са ограниченията. Благодаря. Сега ще дам думата на е, главния докладчик за 2015 година, госпожа Гърдия Забао. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисария за това, че дойде толкова бързо да представи е, коригирания бюджет. Е, все още анализирам всички предложения на всички детайли на предложението и ще се опитам да ги разгледам максимално бързо, защото, както казахте, в момента това е основният приоритет. Ние трябва да разполагаме с достатъчно средства за да можем да решаваме проблемите на кризата с бежанците. Чувате ли? Чувате ли превода? Чувате ли превода? Това, което казах, беше благодаря ви за посещението и за това, че представихте коригиращия бюджет толкова бързо, защото и за нас е приоритет. Казахме го многократно. Искаме да решаваме кризата с бежанците. Искаме в нашата комисия да, на, да разполагаме с необходимите средства. Не разполагаме с всички детайли ще ги разгледаме максимално бързо. Мисля, че говоря от името на всички, когато казвам, че ще се постараем да приемем коригиращия бюджет максимално бързо, за да бъдат освободени средствата. И имам няколко въпроса. Предполагам, че отговорите са в документа, но нека да ви попитам за 70 милиона еврото. Е, от кой бюджетен ред ще дойдат е, тези средства? Това налични средства ли са? Комисията ще ги добави ли към бюджета за 2016 година и за агенциите? Знаете, че има проблем с персонала. Говорите за увеличаване на броя на длъжностите в ЕАЗО, Европол ще се запази и за Frontex, ще се запази ли това ниво и имам притеснения и за плащанията. Видяхме, че имаше предложения за Гърция и плащанията не бяха променени, защото това не се сметна за необходимо. Сега виждаме увеличение на бюджета и се казва, че това няма да повлияе върху общото ниво на плащанията, но бихте ли казали как ще намерим мястото на тези плащани, е, за да няма натрупа, натрупване на неразплатени разходи? В крайна сметка тези пари ще трябва да дойдат от някъде. Може би ще успеем да постигнем целите за 2016 година, но не искаме да, това да бъде в ощърп на бъдещето. Не искаме да трупаме е, неразплатени разходи. Искаме да се спазва, искаме да се спазва многодишната финансова рамка. С всичко това е, е искам да, кажа, да ви поздравя за свършената работа. Очевидно комисията се отнася много сериозно към проблема с е, бежанците. Тя излиза с инициативи. Ние няма да блокираме вашите усилия. Благодаря ви. Господин Фернандес. Изказвам се като координатор, но и като докладчик за бюджета 2016 година. Искам да поздравя комисаря за това, че е на разположение да разговаря с нас. Разбира се, това не е за първи път. Благодаря за готовността да ни представи проекто коригиращия бюджет. Ситуацията е неотложна. Парламентът през юли спомена кризата за бежанците като фактор изискващ бързи и спешни действия. Често казваме, че солидарността солидарността не е нещо, което се проповядва, солидарността се практикува. Много се радвам от решенията, които са взети, говори се за трета функция, говори се и за външния аспект на проблема. Имаме един пакет за решаване на този проблем трета и четвърта функция би трябвало да имат отношение към кризата с миграция, но също така и развитието, сътрудничеството и да държим сметка и за агенциите. Аз вече казах, че неприемливо съветът да тълкува е, съкръщенията по четвърта функция възоснова на инструменти, които биха дали възможност проблема да се реши в корените му. Ситуацията е извънредна и ние трябва да разполагаме с допълнителна помощ и подкрепа. Ние ще покажем че сме готови да работим. Ситуацията е извънредна. Тя е неотложна и следователно изисква допълнителни средства. Много се радвам, че се използва инструмента за гъвкавост и резерва за спешна помощ, но бих искал да разбера две неща. През 2015 година каква е допълнителната сума, която не е последица от преразпределение, коя е допълнителната помощ, предложена за 2015 година. И за 2016 година бих искала да знам какво ще бъде въздействието на това предложение на комисията, на съобщението на комисията. Какво ще бъде въздействието за 2016 година? Дали можем да предвидим коригиращото писмо от октомври 2016 година. В, комисия, в, в комисията има мнозинство за бюджета за 2016 година. Получихме мандат за тристранна среща и предложението е, дава възможност да използваме в максимална степен инструмента за гъвкавост. В четвърта функция сме много скромни, защото сме в рамките на лимита. Всичко това, което съществува от гледна точка на разполагаемост в инструмента за гъвкавост, трябва да се използва тук. Мисля, че е време да се стигне до консенсус и да разберем, че когато се говори за инструмент за гъвкавост, това са инструменти, които излизат извън рамките на таваните. Тоест, това са средства извън тавана. И не използват резерва защото в противен случай няма да можем да говорим за инструмент за гъвкавост. Искам да поздравя комисията за възприятата позиция и имаме нужда успешни действия. Става дума за човешко достоинство, за човешки живот. Зимата настъпва и не можем да останем безразлични и трябва да предприемем нещо. Благодаря. Благодаря. От името на екаре господин Кюзмик. Не, не искате. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Отбелязвам с удоволствие, че ЕКАРЕ е, са съгласни с предложението на комисията. Това ме радва. Госпожо комисар, да, мълчанието е знак на съгласие. Госпожо комисар, благодаря за това, че дойдохте толкова бързо след срещата на комисията, която прие предложенията, които споделихте с нас. Това е без съмнение жест, който оценяваме. Мисля, че мога да кажа, че няма да имате трудности с Европейския парламент и нашата комисия. Първо, за да се върви напред бързо и второ, за да се опитаме да се утвърдят максимално бързо предложенията за допълнителни средства. Вие обосновахте тяхната необходимост. Отбелязвам обаче, че е, е, що се отнася до глобалната сума от 9,6 е, милиарда, има много суми, които ще зависят първо от отношението на съвета и второ от участието на държавите членки различните фондове, доверителния фонд, Африка Траст фонд, мерките всъщност държавите членки трябва да проявят щедрост и да осигурят бюджетните средства, които Европейския парламент е призован да одобри. Няма да навлизам в детайлите на вашето предложение за момента, тъй като не съм разгледал подробно предложенията, но няколко разсъждения. Първо, що се отнася до мобилизацията на средствата по фонда АМИФ. Има един регламент, който определя разпределението на средството по този фонд за убежище и миграция – Бих искал да съм сигурен, че начинът по който ще се разпределят средствата съответства на регламента. В противен случай ще трябва да има промени. Има един фонд АМИФ и регламента прецизира как ще се разпределят и използват средствата. Ако сега не можете да дадете отговор, може и по-нататък. Споменахте, не споменахте нещо, което предполагам, че ва, ще бъде част от вашата работа и това е промяната в законодателството. Вие споменахте за увеличаване на средствата за Frontex. Frontex ще получи ли нови задачи? Ще има ли правомощия за връщане, което не е предвидено сега? И предвиждате ли промени, необходимите промени в законодателството, имайки предвид значителните суми, за които говорихте? Не, не се спомена тук, но смятате ли, че имайки предвид спешния характер и новите предложения, е, за 2006 година предвиденото ниво на плащанията ще се запази. Направено ли е една, направена ли е оценка? Ние отдаваме особено значение на това Европейския съюз да спазва своите ангажименти за плащане и да не се оказваме повече в ситуация от миналото и ще ви бъда благодарен за уточнение. А имам и други въпроси, но ще ги задам, когато обсъдим детайлно вашето предложение. Благодаря, господин Марагал. Благодаря, господин председател. Е, съвсем накратко обаче. Искам да спомена следното. Искам да подчертая нещо, което беше, беше вече казано. Искам да благодаря на госпожа комисаря за нейната бърза реакция, да благодаря за предложението. Тази комисия е на ваше разположение. Ние с удоволствие е, ще разгледаме вашето предложение и ще го обработим много бързо. И ще бъдем отворени към подробностите и съответните суми, предложени в предложението. Естествено, може да има някои неща, които евентуално бихме искали да нюансираме, някои подробности, които бихме искали да махнем или да добавим. Това, което каза и господи Депре, може би ще трябва да, да се укрепи повече текст трябва да има повече яснота по някои от въпросите. Мисля, че ще поставим някои акценти. Когато става дума обаче за операции в страните на происход, какво им се има точно предвид? Какви операции ще бъдат подкрепени? Освен това, за съгласуването. Да, говорим за покриване на спешни разходи за спешни ситуации. Ще може ли да отговорим на тези нови спешни ситуации? Ще може ли да го направим без допълнителни нови ресурси? Не може да се направи всичко това без да се добавят нови средства. Това е все едно да се намери квадратурата на кръга. Е, трябва ни една съгласувана бюджетна политика. Е, говорихме за концепцията, за инструментите за къвкавост, как могат те да бъдат използвани, до каква интензивност, до каква частота могат да бъдат използвани те. Ясно е в нашия дебат на каква позиция сме ние. И на последно място, госпожо комисар, мисля, че ние винаги реагираме на събитията, но не сме проактивни. Хубаво е, че реагираме, но смятам, че нямаме още достатъчна информация, за да може да предвидим какви ще са истинските разходи и то не до края на тази година, до края на 2016 година. Сега имаме един проект до бюджет за 2016 година, но не съм сигурен, че ще може да отговорим на нуждите, които ще са пред нас през 2016 година. Имаме време за следващите през следващите седмици по време на помирителния процес имаме време да използваме нашите възможности, за да отговорим на нуждите, които ще се появят. Господин Зани. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа комисаря, която за пореден път показва уважение към нашата комисия и се очевидно се опитва да реализира спешни мерки, за което не можем да не сме благодарни. Както каза колегата Марагал в края на своето изказване, много е хубав този коригиращ бюджет – само, че това би трябвало да бъде първата стъпка към един по-широк пакет, в който да участва не само комисията по бюджета. Трябва да бъде по-глобален пакет, който да решава не само спешните въпроси, но и по-общите броят на бройката на иммигрантите се повишава главоломно за, за един ден само 10 000 влизат в Германия. Аз не вярвам, че тази неотложна мярка за бюджета за 2015 година намира отражение в бюджета за 2016 година. Аз мисля, че основният проблем ще бъде срещата между парламента и съвета. И тук имам нужда, ще имаме нужда от вашата помощ. Трудно, трудно ни ще бъдат преговорите с съвета. Виждаме, че има трудности. Това стана ясно от преговорите за разпределение на 120 хиляди от малка бройка създаде проблем сред държавите членки. Има един въпрос, който искам да подчертая, който колегите не повдигнаха и това е контролът върху средствата. Много е важно да се предоставят тези средства, много е важно бюджета да даде своя принос към проблематиката и фискалната тежест да не бъде на тези държави, които по географски причини са най-близо до потоците. Какъв ще бъде контролът? За Европейския съюз е трудно да се контролират тези фондове. Знаем, че ОЛАФ изпитва огромни трудности при контрола на коректното използване на тези средства. Е, когато Олаф е, получи сигнал, трябва да се обърне към държавата членка. И ако държавата членка каже, че е, всичко е наред, Олаф не може повече да, да разследва. Но в Италия ние разговаряхме с магистрати и установихме, че има проблеми при управлението на тези средства. Хубаво е да даваме средства, но трябва да се положат допълнителни усилия, така че да се контролират тези средства. Нещата трябва да вървят напред. В противен случай ние ще решаваме само и спешни въпроси и онова, което е очевидно е необходимо да се положат допълнителни усилия. Разбирам добре казаното от господин Зани от нуждата от контрол, от предвиждане но когато бяхме в е, Италия, по-скоро в е, Сицилия през юни, първото ми впечатление беше, че европейските средства са едва 10% от разходите, които се правят на национално и местно ниво в Италия. При това обстоятелство е трудно да удържаме позициите, когато говорим особено в Европейския парламент по тези въпроси. Ще приключим с координаторите, след това ще дам възможност на останалите колеги да вземат думата. Има средства, които преминават през европейския бюджет и други средства по друг начин, например през Европейския фонд за развитие, който е извън бюджета и идват вноски от държавите членки. Можете ли да ни представите една обща таблица, за да разберем какво минава през европейския бюджет през 2014-2016, какво идва от Европейския фонд за развитие, какво идва от преки вноски от държавите членки, за да видим какъв е ефекта от мерките, които се вземат за да може на институционално ниво да се намери механизма, за да се опростят нещата и да станат те по-ефикасни. Госпожо комисар, госпожо заместник председател на комисията, бихте ли отговорили на казаното от главния докладчик и от координаторите? Благодаря. Въпросите са много интересни, много съществени. Ще се опитам да отговоря, възможно най-добре, като разбирам, че има подробности, които ще задълбочат вашето разбиране за нашето предложение. Е, ясно е, че ще има нужда от допълнителни въпроси, на които ще отговорим. Съгласна съм с председателя, че сме питали, че видяхме голямата нужда да реагираме къвкаво на тази криза. Трябва да се съсредоточим върху това как да формулираме един бюджет, който да служи на Европа по най-добрия начин, като се задълбочи и укрепи къвкавостта на бюджета. Нека да, отгов... да отговоря най-напред на първия въпрос. Ще започна по реда на задаването на въпросите. Така ще отговарям. Най-напред отношенията между поети задължения и плащания. Идентифицирахме възможността за плащания от части, тъй като някои от кохезионните програми и други програми е, се бавят при тяхното изпълнение, но някои от плащанията ще бъдат извършени през 2016 година, което означава, че когато ние правим коригиращия бюджет за 2016 година, ще представим подробности за плащанията. Имаше въпрос за 170 милиона, които ще се преразпределят. Това е един глобален трансфер. Видяхме че има средства за преразпределение в 47 бюджетни реда. ИТЕР 97 милиона и Коперник 53 милиона, но както казах имаше още 45 бюджетни реда, където може да се преразпределят средства. Всъщност ние минахме проект проект, програма по програма, за да видим какви средства могат да бъдат мобилизирани. И за да внеса една по-положителна нотка в атмосферата, искам да кажа, че моите колеги в, а, моите колеги в комисията ще ми дадат прякор кристали на прахосмокачката, защото аз наистина измуках всяко пени, което може да използваме. А сега към по-съществените неща. Един друг въпрос беше за средствата, които ще бъдат използвани през 2015 и 2016 година. През 2015 година ни предлагаме 950 милиона евро от всички тези 2,9 е, милиарда, които аз споменах, а за 2016 година 1,95 милиарда евро. Това предлагаме. Сега за въпроса за общата рамка. Нека повторя. Започваме годината с 4,5 милиарда. Това беше предвидено за бюджета 2015-2016 година. Добавихме в две предложения на комисията 1,9 милиона и 1,7 милиона за функции 3 и 4. И това тези 2,9 милиарда са разделени на 950 и, е, милиона и 2,9 милиарда. Допълнително зададохме средства, преразпределихме средства от Фонда за развитие 1,9 милиарда попечителски фонд за Африка. Това ни дава е, допълнителни 4,7 милиарда, т.е. почти двойно от средствата, с които започнахме. Извинявам се, ще се опитам да ам, обобща някои от въпросите. Няма да отговарям на въпрос по въпрос. Имаше въпрос за това да имаме повече предвиждане, а не да не реагираме просто на събитията. В името на моя екип Искам да кажа, когато представихме нашия проект бюджет за 2016 година преди е, избухването на тази криза, предложихме увеличаване в три области, а именно е, миграция 30%, функция 4, външна дейност 29,5% и е, растеж и заетост 30%, увеличаване, е, това на ниво спрямо нивата 2015 година. Ако естествено бяхме очаквали тази криза, е, ние, ние видяхме, че тази криза се задава, не видяхме, не можехме да преценим мащаба, но предвидихме а, е, тази криза до някъде и за това заложихме тези приоритети. Имаше и въпрос за това до каква степен ние ще сме готови да платим плащанията, които трябва да извършим и дали ще може да използваме инструментите за гъвкавост, така че те да останат под праговите стойности. В комисията нашата позиция е сходна с позицията на парламента. Смятаме, че инструментите за гъвкавост трябва да бъдат тълкувани като намиращи се извън многогодишната финансова рамка, но тази позиция не е съвсем позицията на съвета, т.е. по този въпрос ще трябва да се работи. На имаме време до междинния преглед да преосмислим тези въпроси, но аз искам да бъда много ясна в един свой апел. Нека започнем с нещата, които са най-спешни. Трябва да мобилизираме ресурси и да ги разпределим и използваме правилно. Не би трябвало да спешните действия да са заложници на, дълго... на нещата, които могат да се решат в дългосрочен план. Така че, надявам се, Надявам се е, за това предложение да не мислим кое е над, кое е под праговата стойност. Имаме възможност за реакции през 2016 година, защото някои програми се прилагат по-бавно за 2016 година трябват ни допълнителни данни от селското стопанство, тогава ще може да изработим конкретните си предложения, а именно през средата на октомври. Сега какво ще правим конкретно с тези пари в трети страни, там където, откъдето хората бягат? Имаше такъв въпрос. Аз Можех да се занимавам с тези въпроси в миналото и познавам материята. Комбинираме хуманитарна помощ със средства от инструментите за добросъседство, за добросъседска политика. Нашата цел е да отговорим на потребността за продоволствие и подслон. На следващо място мислим за дългосрочните цели, които са обаче страшно важни, а именно образование и здравеопазване. Образование за децата на иммигрантите и е, здравно осигуряване. Няма нищо по-ужасяващо за едно семейство от това децата да нямат перспектива, да не ходят на училище и да не могат да станат продуктивни членове на обществото. Един от проблемите в момента е, че училище в Йордания, в Ливан, в Турция са толкова пренаселени, че някои деца не могат да ходят на училище. Е, говорихме с Гордън Браун, той предприема много важна инициатива в тази област, а именно да отговори на нуждите за образование на мигрантите. Тони от ЮНИЦЕФ е, са заети в тази инициатива е, под надслова неизгубено поколение. Това е много важно, защото именно тази безперспективност кара хората да бягат. На следващо място трябва да предвидим няколко години напред, в които Европа, Европейския съюз ще бъде основен източник на ресурси за хора, бягащи от война и от други горещи точки. Имаше въпрос дали предвиждаме други законодателни промени. Да, ние предвиждаме такива в две насоки. Реадмисията, връщането, тези пари ще бъдат използвани за мерки по връщане, но трябва да идентифицираме по-добре третирането на хора, които бягат от преследване и война и третирането на хора, които идват в Европа за по-добър живот. Ние разбираме тези хора, тази последна, втора група, но трябва да приоритизираме в момента нуждите на хората от тези две групи. Ако има работа за хора, които идват извън Европа да работят в Европейския съюз, добре, но ако не, тогава трябва да видим как тези хора могат да се върнат. Когато тези хора се върнат, трябва да успеем да синхронизираме Средствата от тази инициатива са средствата от програмите за подпомагане на третите страни. До момента ние нямаме, не сме помислили за синергийните ефекти на тези политики, тъй като става дума за един много чуплив свят с все повече кризи. Трябва да се концентрираме върху именно тази чупливост върху уязвимите държави и върху потребностите на хората в тях. Трябва да помислим за по-добро разпределяне на средствата за по-балансирани действия в третите страни. Не е достатъчно да се изпратят хората в къщи отново, без да се помисли какво ще стане с тези хора, когато се върнат по домовете си имаме добри практики в това отношение. На второ място, законодателни промени ще се случат по отношение на това как да защитим европейските граници. Тук има нужда от действие. Бях попитана дали позициите, постовете, служителите за Frontex и за Европол, дали ще, това увеличение ще е само за тази година. Не, е, тъй като кризата няма да премине тази година. Е, това увеличение е извън 5 е, задължение за намаление. Ние сме поели ангажимент за намаление на 5% служители, но нека отговорим най-напред на спешните ситуации, така че предлагаме едно сравнително средносрочно увеличаване на служителите. Въпросите за мониторинга, за качеството на контролите, особено когато се движим бързо, това естествено е много важно да има контрол. Много важно е за нас преосмислянето на целите за различните инструменти. Нека ви дам един пример. Хуманитарната помощ. По дефиниция, хуманитарната помощ е предназначена за действия извън Европейския съюз. И по принцип хуманитарна помощ се дава главно за бедни страни. Но ние живеем в изключителни ситуации в момента и направихме изключение за <clears throat> хуманитарна помощ за Япония сред катастрофата. И въпросът е, трябва ли да следваме страните или да следваме хората, ако има милиони беженци, които идват в Европа то хуманитарната помощ не трябва ли да се приложи именно там, където идват хората? т.е. да се отговори на нуждата на хората, които идват. Явно, че няма да вземем решение днес, но това е един пример за една по широкомащабна перспектива, за това как да отговорим на новите реалности и как да се съгласуват инструментите, които имаме на лице с тези нови реалности. Аз се надявам, че отговорих на всички въпроси. Дали пропуснах нещо? Да, пропуснах. Моите колеги ми напомнят, че трябва, може би, да кажа следното. Е, колеги, нека действаме бързо. Това е наистина спешно. Разбирам, че съветът може би трябва да кажа какви са сроковете. Искам да благодаря за дадените отговори, госпожа Георгиева. Сега давам думата на останалите колеги, които биха искали да споделят своето мнение или да ви поставят въпроси. Господин Бълге. Благодаря, господин председателю. Аз също бих искал да благодаря на комисаря за това, че дойде веднага след взетото решение от Европейската комисия. Считам, че това е нещо положително. Вие споменахте в изказването си, че е неотложно да се действа, що се отнася до осигуряването на спешна помощ. Необходимо е да имаме краткосрочни стабилизиращи мерки, докато международната общност реши как да се действа по-нататък. Трябва да се помисли за реконструкция на тези държави, от които идват беженците. Това също е спешно, но ние не можем да избегнем да споменем, че не разполагаме с инструменти или механизми на международно или европейско равнище за предприемането на бързи действия. Ако видите какво е положението и ефекта му върху бюджета, включително на този в моята страна и в останалите държави членки, въпреки спешния характер на ситуацията, до края на месец септември 40-50% от средствата за Световната продоволствена програма ще бъдат осигурени, така както сме обещали. Ако видите съобщението ви от този месец, съгласно разчети на ООН относно сирийската криза, от 4 милиарда, които са необходимо, само 38% са били осигурени до момента. В съобщението се съобщава за 2 милиарда, които идват от европейския бюджет и от е, държавите членки. Аз считам, че е необходимо да бъдем честни. Да признаем, че не сме предприели спешни мерки и че това допринесе за засилването на миграционните потоци. Ето защо е толкова неотложно да действаме бързо и да изготвим един спешен пакет. Обръщам се към съвета и искам да помоля да предадете това послание по-нататък. Вие можете ако ситуацията не беше толкова спешна, това, което е взето като решение, като позиция на съвета за 2016 би изглеждало смешно. Вие предлагате, госпожо комисар, доверителен фонд за Африка и използване на налични средства. Имате бюджетна линия относно вноските от държавите членки, но Испания и Франция направиха предложения за осигуряване на такива среща. И вие говорите за 1,8 милиарда за държавите, но а, Италия и Германия са осигурили съвсем малка а, сума. Това е съвсем малка част 200-300 милиона от е, някои от програмите с надежда, че държавите членки ще осигурят допълнителни средства. Ние трябва да покажем, че изпълняваме поетите ангажименти. Аз разбирам, че вие не сте имали възможност да обсъдите тези въпроси в наличното време, но това, при което сме справени сега и следващата година, изисква сериозно преразглеждане на финансовата перспектива. И се питам кога съветът и държавите членки ще са в състояние и ще са готови да признаят, че не са изпълнили ангажиментите си към Световната продоволствена програма. Изместват се вноските към края на годината и те не вземат на сериозно това, което е необходимо да се предприеме. Ако може да се осигурят поне 1 милиард, съгласно решенията на съвета, това може да подейства. Г7 и други държави казват, че 1,8 милиарда щатски долари трябва да бъдат осигурени. Госпожа Могерини предложи 560 милиона от европейски фондове до края на годината. Изглежда, че има някакво объркване в цифрите. Затова е важно да имаме ясна разбивка за това какво точно се прави и какво се планира за да можем да работим по един добър начин. Призовавам съветът да гарантира вземането на нужните решения в най-скоро време. Не трябва да имаме само обещания, но трябва да имаме яснота кога реално средствата ще бъдат осигурени. Това трябваше да стане още вчера, иначе няма да сме изпълнили моралните ни ангажименти и това е истин, наистина срамно ваша ще бъде вината следващите няколко милиона да тръгнат към Европа, защото не сме взели своевременни мерки от наша страна. Госпожо комисар, очевидно аз не поставям под въпрос, е, че е необходимо да се действа бързо при преговорите. Трябва нещата да се правят е, своевременно, но възниква въпроса дали да, да имаме едни дългосрочни стабилизиращи мерки, а те не могат да бъдат а, а, реализирани, а, като бъркаме в а, програмите за а, съседните държави. Не можем да кажем, че ще вземем малко пари от тук, малко от там, а, че ще преразпределяме средства за, за Турция и така нататък. Права сте, когато казвате, че всички съществени въпроси за това, което правим в международните програми, помощта, която осигуряваме, средствата, които осигуряваме за проекти и за международно сътрудничество, не трябва да изключват Африка. Но не можем просто да правим всичко това само чрез преразпределение на средства от налични програми. Госпожо комисар, може да има преразпределение на средства, но аз очаквам от вас и колегите в комисията да работите интензивно, за да може да се стабилизира положението и програмите да бъдат достатъчно обезпечени. Ние искаме да се намираме в ситуация, при която не сме в състояние да действаме и да загубим доверие. Така че моля ви да действате максимално бързо. Ние вече поехме доста отговорност за това, че се движихме с скоростта на Охлюв до сега. В оставащото време трябва да видим какви механизми, инструменти е, имаме на разположение законодателството е едната страна, но това отнема месеци наред. Как може да се действа бързо и гъвкаво. Това е въпросът, за да може да не се допусне възникването отново на подобна ситуация. Обръщам се към комисията и държавите членки да направят необходимото това да не се случи. Благодаря, господин Бълге. Господин Олбрихт. Госпожо комисар, благодаря ви за това, че дойдохте. Надяваме се че това ще стане традиция. Е, нямам предвид неотложните ситуации, неотложните ситуации, но този диалог между комисията и парламента. Парламентът не се радва често на сериозно отношение. Сега един политически въпрос. Нашите колеги в АФЕТ ни информират, че една от причините за масовия приток на хора – е намаляването на средства в лагерите в Турция и Ливан. Моят въпрос. Кой е намалил средствата? Държавите членки или Европейския съюз? След като политиците казват, че това е една от причините за масираните потоци кой носи частична отговорност. Не искам да обвинявам някого. Това какво означава? Е, връщаме, възстановяваме ли сумите или правим нещо различно? Това е политическия въпрос. Що се отнася до бюджета? Госпожа Гардия Базао попита за кредитите за поети задължения и плащания и натрупаните неразплатени разходи. Може би трябва да се каже пределно ясно, предложените 2% неразплатени разходи, дори ако намалим скоростта на, кохез... на кохезионните фондове, можем да се окажем в опасна ситуация. Може би трябва да кажем, че е опасно защото през следващите години ще се натрупат нови неразплатени средства. И два коментара, които може би са и въпроси. Искам да чуя какво мисли комисарят, какво ще бъде влиянието на решението от съвета по съгласуване. Какво ще, каква ще бъде последицата за преразглеждането на многодишната финансова рамка, когато предлагате преразглеждане на МФР в средата на годината, решението като че ли сега се изпреварва, но то е много важно за нас. Председателят, благодаря. Госпожа Омайер. Благодаря. Аз искам да подкрепя на 100% колегата Бърга. Е, вълнуват ме същите мисли и чувства от последните месеци. Имам чувството, че що се отнася до управление на кризи, както в Европейския съюз, така и в държавите членки, не се справяме добре. И то в такъв смисъл, че игнорираме нещата до такава степен, докато те не ни застигнат. И тогава ние трябва да принудени сме да реагираме и да вземаме спешни решения. Виждам, че вашето предложение е много добро. Разбирам, че трябва да се реагира бързо, подкрепям тази бърза реакция, обаче искам да подчертая средносрочната перспектива. До кога смята комисията че как смята комисията, че ще изглеждат нещата за следващите 2 до 4 години? Не може да нямаме някаква прогноза. Е, кризата с беженците няма да се реши така бързо. бързо. Вероятно ще имаме този проблем за следващите 2-3 години и няма да са достатъчни тези мерки. Ще трябват допълнителни мерки. Така че въпросът ми е още веднъж, имате ли някакъв времеви график от страна на съвета? Има ли разбиране? Има ли предложение? От друга страна, от Турция идват най-големия брой беженци, т.е. Е, вероятно ще трябва да подкрепим в дългосрочна перспектива Турция. В какъв смисъл вероятно ще бъде тази подкрепа според вас? И сега нещо конкретно, госпожо комисар. Госпожа комисаря трябва да тръгне от тук точно в 12.30. Да, е, да разбира се, ще се опитам да бъда кратка. Но ще продължа. И така, за устойчивите споразумение за рибарство има минус 80 милиона. Това е една програма за подкрепа на държави, например в Северна Африка, за подкрепа на тези държави за устойчиво рибарство. И аз просто искам да кажа, не бива да предизвикваме нови нужди, като се опитваме да удовлетворим настоящи нужди. И по отношение на намаляването на повече от 2 милиарда за гражданството, сега намаляване на бюджета за сигурността, това не го разбирам. Освен това, смятате ли, че плащанията, които са планирани за 2016 година, ще стигнат? Защото имаме проблеми с държавите членки с плащанията. Sûrement pas. Vous avez temps, monsieur Ali. Non mais je suis désolé mais euh, много съжалявам. Вие бяхте първата жертва, господин Али. Уважаема госпожо комисар, колеги, аз също искам да благодаря на комисар Георгиева за бързата и реакция да осведоми парламента, респективно бюджетната комисия. Наистина ситуацията е тревожна. Всички сме изправени пред една изварена ситуация в цяла Европа. И за съжаление, информациите, които имаме, беженската вълна все повече ще се задълбочава, миграционните потоци ще се увеличават във връзка с ситуациите и акциите като цяло, но не знам колко време може да се издържи с този вид политика. Естествено, ние с Европейската комисия в лицето на комисар Георгиева говорим на един и същи език парламента, респективно в лицето на бюджетната комисия. Имаме разбиране за проблематиката и същността на цялата криза, но ми се струва, че трябва да се помисли за изработване на една цялостна стратегия, за провеждане на един стратегически преглед на цялостната среда за сигурност, както в региона Средния, Среден изток и Северна Африка, така и от изготвянето на стратегия, която да започне още към настоящия момент. Защото във връзка по време на изслушването на агенцията Frontex, там беше заявено, че стратегия за по-дългосрочна визия в контекста на развитието Хоризонт 2020 ще започне нейното изработване 2017 година. Мисля, че този срок трябва да бъде ускорен и ние част по-скоро трябва да имаме стратегия още до края на тази година, за да може до година да имаме цели пера и направление, което да подкрепи е, цялостния подход. Е, защото всички проблеми, които се поставят днес тук на масата, както по отношение на, и на Турция, така и по отношение и на е, страните по происход на проблемите трябва да бъдат решени с, с, с, с замах, защото проблемите ще ни се товарят с още по-голяма сила през, през следващата година. И за това ми се струва, че се нуждаем от един спешен, дългосрочен подход с една цялостна стратегия, визия за развитие. Още веднъж искам да благодаря и да поздравя комисар Георгиева, защото в крайна сметка мисля, че отговорните институции в рамките на трилога трябва да намерят е, решение на... Мерси. Благодаря. Мюрисан, Muresan, dernier Thank you very much, Chairman. Благодаря. От моя страна нещо съвсем накратко. Благодаря, че е, работихте много бързо и реагирахте бързо. Трябва да покажем на хората, че бюджетът на Европейския съюз е част от решението. Естествено, ние сме изправени пред предизвикателство. Бюджетът не може да реши това предизвикателство, но трябва да изпратим ясен сигнал на гражданите, че Европейския бюджет е част от решението. На второ място подчертавам това, което каза колегата Бърга. В такъв смисъл, ако искаме да пред, пред, предотвратим повече беженците идват в Европа, то трябва да подобрим ситуацията в техните страни. Това е единственият начин да решим, да се справим с кризата. Ние трябва да увеличим средствата за тези страни и да подобрим контрола на тези фондове, така че да няма злоупотреба с тях. Средствата, парите на Европейския съюз трябва да достигнат нуждаещите се. Аз виждам, че комисаря трябва да тръгва, така че ще задам само още един въпрос. За трите агенции предвиждат увеличение на служителите. Кога смятате това да се случи? Говорим за коригиращи бюджет тази година, но тази процедура ще трае дълго време. Кога смятам, смятате, че капацитета ще бъде наистина увеличен? Благодаря. Благодаря за всички коментари. Нека започна. Uh, on how we are equipped to deal with crisis. Ние може да реагираме на кризи. Не знае дали това е добра или лоша новина, но по принцип целият свят е, е затруднен да реагира на тези кризи. Когато кризата избухна в Турция, кризата с бешенците, аз бях на посещение там. Те имаха над 330 хиляди беженци. Тогава те работеха чудесно и имаха чудесни лагери за беженците. Те гордо казаха, може да подслоним 500 хиляди хора. Моят въпрос е, беше добре, ако дойдат повече, обаче ако дойдат а, още 100 хиляда, какво ще правите? Не, не, няма да дойдат толкова, беше отговорът. А сега в Турция има около 2, 2 милиона бежанци. Ако погледнете целия свят, ние скачаме от една криза в друга криза. И това е нещо, което, е, което ние в Европа трябва да, е, да видим и да преценим и да развием нашите възможности да реагираме в бъдеще. Е, това ще свят, който, в, в, какъв свят ще живеем? Ще живеем в свят, където ще има климатични промени, където ще има екстремизъм, където ще има бежанци. На второ място трябва да разберем и да приемем, че никога до сега светът не е бил толкова щедър. Аз съм съпредседател на, <clears throat> на, на група на високо равнище за хуманитарни финанси за хуманитарна помощ. Даже и за мен аз беше шок да разбера, че през 2000-та година 2 милиарда евро бяха отделени за хуманитарна помощ. Миналата година бяха отделени 25 милиарда евро. Това е огромно увеличаване, т.е. от 2,2% от общия бюджет за глобална подкрепа, хуманитарна подкрепа, увеличение с над 8%. Никога до момента разликата между средства и нужди не е била толкова голяма. Какво ни казва това? Това, ни, това означава, че ние трябва да преосмислим хуманитарната си помощ и ние трябва да преосмислим политическите аспекти на тази криза. Най-добрият начин е да намалим войните, да разрешим конфликтите. Това е най-добрият начин за разрешаване на хуманитарните кризи. Това е най-важното, което ние като Европейски съюз може да направим, да поощрим повече внимание да се отдели на превенцията и да се намери начин за мира но това не означава, че ние не, нямаме отговорност и не сме виновни. От, от моя страна аз мога да кажа, че още преди две години водех блог, а, в който казах, че, ще, че тези беженци от Йордания, от Ливан, от Тър, Турция ще се насочат рано или късно към Европа. И ние трябва да помагаме на хората там, където те се намират. Сега знаем, че това е така и аз не го казвам това само за себе си, казвам го за хуманитарната общност, защото тези хора ни предупреждаваха, че идват трудности, идват проблеми, но ние реагирахме бавно. Сега може да реагираме. И сега трябва да стабилизираме ситуацията и да предвидим бъдещето, нашите действия в бъдещето. Как ние, като Европейски съюз, може да бъдем подготвени за, за подобни кризи? Може да трябва ни повече политически ангажимент тук. Сега конкретните въпроси. как представяме общата картина на това, което правим. Колеги казаха, да, това са цифри, жонглирате с тях, какво правим всъщност? Нашите екипи се опитват да представят в един съгласуван, по един съгласуван начин какво правим ние, какво правят държавите членки. Ние показваме общата картина и не и се стараем да не разчленяваме нашите усилия на парчета. Така че няма да навлизам тук в подробности. Сега забавянето на плащанията. Ние смятаме, че в момента все още имаме забавяне на плащане. Трябва да видим какво се случва. Наистина с плащанията последният анализ от Генерална дирекция бюджети казва, че има малки промени, но не значителни промени. Така че трябва да следим, следим ситуацията и ще ви информираме за това. Сега за междинната проверка и времевия график за тази проверка на многогодишната финансова рамка. И искаме да изчакаме как ще се справим с кризата, каква ще е нашата стратегия. Нека не забравяме референдума в Обединеното кралство. Има и други фактори, които трябва да вземем предвид. На следващо място, дали ще има влияние върху рибарската промишленост. Този резерв, тези средства от резерва, 8 е милиона – ако нямаме споразумение до края на 2015 година с тези страни, няма да имаме нужда от тези пари. Сега, за намалението на 2,2 милиарда в областта на сигурността. Това, е, това са намаления, които са свързани с здравето на, на животните и растенията. Това е в функция гражданство, но не е свързана с сигурността. Това е функция 8. Така че не става дума тук за сигурност. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря ви за тях, благодаря за участието. Благодаря ви за възможността да представя предложението си днес пред вас. Не отговорих, а, не отговорих на един въпрос, въпроса за контрола. Да, наистина, трябва да имаме повече гаранции за това, че парите се разходват разумно. Трябва да преосмислим и финансовите регламенти. Те са толкова сложни, вече, че хората не искат да работят с нас трябва да насочим вниманието си отдолу нагоре към нещата, които истински работят. Повече електронни услуги, повече нови технологии – а не непрекъснато проверки на проверките на проверките, което е нещо, което правим в момента. Тоест, когато започнем да работим по една инициатива през 2015 година, той започва да се прилага едва през 2017 година. И така накратко, благодаря ви за въпросите. Довиждане. Е? Благодаря, госпожо Замасник, председател. Разбирам, че когато има пожар, трябва да обсъждаме цената на водата. Вие отново демонстрирате вашата готовност. Трябва да имаме бюджетна политика, която да се основава на резултати. Ние очакваме да се разреши проблема с миграционните потоци и да ни реагираме само на ситуацията, а да се справим с първопричините. Има предприяти мерки на институционално равнище за подпомагане на африканските държави, например. Но също държавите трябва да приемат своите граждани обратно, така че трябва да се гарантира бързото репатриране на гражданите на трети страни. Благодаря ви отново, госпожо комисар. И ние очакваме едно истинско преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Бюджета на Европейския съюз трябва да работи и за разрешаване на хуманитарните въпроси.